разпространяването. Доклада на господин Олбрехт мобилизиране на средствата от Европейския фонд за Полша по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не е ли край? Добре, значи гласуването продължава. Край на гласуването. Приема се. Votre machine, madame. On envoie un technicien. Le rapport de... ще, ще, ще помолим един техник да оправи вашето, вашия проблем. А, следващо госпожа, доклада на госпожа Хофман. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Пленкович. Също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема. Доклада на госпожин Негреско по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По именно гласуване. Край на гласуването. Приемат се. Господин Лайхстрит. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Позицията на съвета е прията с изменение. Е, доклада на господин Ламасур. Изменение първо за против. Въздържали се. Приема се. Предложението на комисията. Гласувайте с дигане на ръка за против. Въздържали се. Приема се. А сега гласуваме проекто законодателната резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приемаме. Доклада на господин Залба Бидеген. Моля, гласувайте първото изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Предложението на комисията. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се. Приема се. И сега проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Доклада на госпожа Ни Ряда. Измен... Първо изменение. Съдигане на ръка. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме проекто законодателната резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Тарабела и първо изменение за против въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се. Струва ми се, че го отхвърляме, но нека да провериме. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Трети параграф за, против, въздържали се. Струва ми се, че имаме подобно разпределение на гласовете. Приема се. Пети параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Девети параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поименно гласуване. Десети параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Второ изменение с дигната ръка за против. Въздържали се. Приема се. Параграф 12, две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, тъй като Струва ми се, че имаме същото мнозинство, но нека да проверим втора част, 12 параграф. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Параграф 13, първа част за против. Въздържали се. Приема се втора част за против въздържали се. Нека да провериме, моля. Гласувайте, става дума за втора част на 13 параграф. Приема се. Le vote Приема се. 15 параграф. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16 параграф. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 21 изменение за против. Въздържали се. 20 параграф, първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против. Въздържали се. Ще проверим. Гласуваме по втора част на 25. Le vote est clos. Крайна. Край на гласуването. Приемаме. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 24. Две части. Първа част. Кой е за? Против. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25 параграф. Две части. Първа част. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Според мен е прият, но нека да провериме. Гласуваме електронно втора част на 25 параграф. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване, параграф 27. Стекло. Е Край на гласуването. Приема. Приема се 28 параграф за против, въздържали се, приема се. 30 за против, въздържали се, приема се. 32 параграф по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 параграф за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 41 параграф по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Левате клю. На гласуването. Приема се. 12 и 17 са идентични. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се. Нещата не са ясни. Много ви моля още веднъж. За. Шесто изменение. За. Против въздържали се. Сега нещата са ясни, прият. 44-ти параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Единайсти. 11 11 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 46. Моля. Извинете само за една минута. Извинете. Трябва да гласуваме параграф 45 и казва председателката първа част на параграф 45 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване. гласуването. Приема се. А сега гласуваме 46-ти параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седми параграф за, против, въздържали се, приема се. 49 параграф. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По именно гласуване. 50 параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поименно гласуване, 51 параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осмо и 13 изменение, идентични, поименно гласуване. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се. 9 и 14 идентични по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Малко е за, против, въздържали се, приема. 18-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Мотив и поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Съображение L. именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Q. Първ, две части. Първа част. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се съображение R. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 изменение с дигане на ръка за против. Въздържали се. Отхвърля се. 15-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А, е поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Господин Тарадава, поздравявам ви. И сега Nous allons passer euh, au vote. Nous allons passer au vote sur. Сега гласуваме доклада Месершмит. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренция. Второ изменение, три части, първа част за, против, Съдържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Според мен е прията. Прията. Трета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Лювът е клюк. Край на гласуването. Приема се. Трети параграф, две части, първа част с дигната ръка за, против, въздържали се, приема се втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трети за, против, въздържали се. Става дума за параграф 9. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част с дигане на ръка за против въздържали се, приема се. Пето изменение по именно гласуване, моля гласувайте. Левате клю. Край на гласуването. Апел номинал sur le параграф 18. J'ouvre le vote. 18 параграф. Моля гласувайте. Край на гласуването. C'est адопти. Параграф 40 par main levée qui... 40 параграф с стигната ръка за против. Въздържали се. Според мен се отхвърля, но ако искате да провериме. Значи става дума за 40 ти параграф. Моля да провериме. Гласувайте. Le vote Край на гласуването.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 По именно гласуване, 79 параграф, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 79 параграф по именно гласуване. Моля гласувайте. гласуването. Приема се. Параграф 85 и е по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 90 параграф. Две части. Първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част. За, против въздържали се, приема се. 95 пъти параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение по именно гласуване. гласуването. Отхвърля се. Сто и девети, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 117 параграф. Две части, първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение Б, първа част, за, против, държали се, приема се. Втора част по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласуваме цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И гласуваме последният доклад. Доклада Залба Бидегейм. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата резолюция по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви за сътрудничеството.